15 часа. Ще продължи и след обед. Протоколът от днешното заседание ще бъде публикуван на страницата в интернет на парламента.